към... точка от дневния ред. Според 45 член в точка 2, която е свързана с кратко представяне на някои доклади, включително и с отражение на мнението на комисията. Доклада Бастиан Белдер е първият за търговски и економически отношения с Западните Балкани. Има думата господин Белдер за 4 минути. voorzitter graag maak ik van de gelegenheid gebruik. Благодаря, господин председател. Бих и искал да кажа наистина няколко думи по доклада си относно търговско-економическите отношения с Западните Балкани. Докладът започва с разглеждане на европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Европейският съюз не може да стои с кръстени ръце и да чака нещата просто да се случат. Да вземем, например, ангажименти или обещания, които вече са поети, например, в Солун. Не можем обаче да стоим с кръстни ръце. Обещанията би трябвало да бъдат превърнати в конкретни дела. Необходимо е да разгледаме конкретни мерки за подпомагане на тези страни е, да се присъединят към Съюз. И какво да кажем за европейската перспектива на тези страни? Най-напред е, Европейският съюз е поставен под известен натиск да спази дадените обещания. Ако видим положението около Сребреница, е, този район е от стратегическо значение за цяла Европа. В доклада си предлагам да продължим да оказваме подкрепа за засилването на ЦЕФТА като една особено важна форма за развитие на регионалното сътрудничество. Много е важна цефта за подготовката на страните за присъединяването към вътрешния пазар и в крайна сметка към Европейския съюз. И тук фазите са Три, Най-напред Европейският съюз следва да подкрепя процеса на реформи, да потиква напред този процес на реформи. И това отношение държавите членки могат да изиграят особено важна роля, като е, осигуряват обучение на местните органи на самоуправление, съдействат за изграждането на административен капацитет, като разпространяват сведения за уредбата на финансиране в Европейския съюз и така нататък. Когато започнах работата си по доклада, у нас в Хага отговарях за економическата политика и установих, че е, държавата е предприела става въпрос за, за Холандия, някакви действия в това отношение и е, включих е, тези сведения в доклада си като пример за това как могат да се вършат нещата с оглед спецификата на всяка от страните от региона. По-нататък, въпроса за сътрудничеството в областта на енергетиката. Това, разбира се, е въпрос крайно актуален. Тук а, а, възникват въпросите за суровия петрол, за природния газ, за преноса на тези енергоисточници е, до различните страни. Необходимо е да развиваме една целесообразна енергийна политика за Европейския съюз. Ако се гледаме в сегашното положение на нещата, очевидно е, става, че е необходимо да действаме и тук можем да призовем и съвета, и комисията да действат. Не можем просто да оставим тези страни на, на собствената им съдба. Лично аз съм посещавал нееднократно Балканите и изпитвам огромна симпатия към региона. Освен това съм е, участвал е, в проучвателни е, посещения е, в рамките на делегации на е, Комисията за международна търговия. Бил съм в Косово, утре се надявам да, да осъществим посещение в Албания. Какво искам да кажа? Докладът за сега е готов, но въпросите, които той засяга, далеч не са достигнали своя завършик. Следва да работим и за напред и а, ако настояваме страните от Западните Балкани да е, провеждат реформи, то би следвало да застанем за тях с е, необходимата подкрепа. Надявам се в е, последствие да можем да изработим по отделни доклади за всяка от страните от Западните Балкани. Благодаря. Преди всичко, нека да поздравя господин Белда за много добрия доклад. Той излиза във време, когато Западните Балкани се приближават все повече към Европейския съюз и дава една пълна картина на проблемите, които съществуват в тези Балкани по отношение на економическите и търговски отношения. Тези проблеми са много добре осветлени в, в доклада. Значи този регион е много важен партньор за Европейския съюз. Последното съобщение на комисията в 2008 година през март преповтаря, че имаме силна съпричастност, ангажимент към този регион и потвърждава ролята на ЦЕФТА за економическото развитие на региона. Комисията е съгласна, с докладчика, че перспективата за европейско членство ще бъде като катализатор за устойчиво економическо развитие, за установяване на мир и стабилност в този регион. С комисията също е съгласна, че индивидуалното изпълнение на критериите от Копенхаген е от най-голямо значение, когато преценяваме дали е- тези страни са готови да се присъединят към Европейския съюз. Европейския съюз гледа на този регион като основен търговски партньор. Затова и тези връзки са от жизнено движение, е, значение, извинете, за е, фактически за развитието на региона. Либерализацията на търговията е много важна в този процес на стабилизация, асоцииране и Европейския съюз преследва тези цели на три равнища. Първо, на двустранно равнище Европейския съюз е създал а, фактически договори а, от 2000-та година с цел да улесни достъпа на техните износни стоки до европейския пазар. Също така договори за свободна търговия като част от а, споразумението за стабилизация и асоцииране, за економическа и политическа реформа, за да се създаде основата за интеграцията на Западните Балкани чрез е, съблюдаване на правото на обществото. На второ място, регионалното равнище. Комисията улеснява е, цефта и тези споразумения и е решила да предостави финансова помощ, техническа помощ на секретарията на ЦЕФТА и на участниците, за да може да се изпълнят тези споразумения. В същото време Европейската комисия високо цени а, регионалната собственост, така да се каже, на споразумение, защото това е много важно за по-дълбока економическа интеграция, за да може да се подготви почвата за пълно членство на Западните Балкани в, в, в е, единия пазар на Европейския съюз. Цефта създаде всички необходими структури, за да може да се дискутира търговските отношения, както на регионално, така и на двустранно равнище. От основно значение е това за задълбочаване на регионалното сътрудничество. Европейската комисия ще продължава да наблюдава изпълнението на споразумението от СЕФТА и да докладва в годишните доклади по отношение на процеса на присъединяване и предприсъединяване. На многостранно равнище комисията подкрепя присъединяването към СТО, тъй като това е от основно значение, основна стъпка за участие в глобализираната економика. Европейския съюз мобилизира всички налични инструменти на политиката, за да може да подкрепи Западните е, Балкани в тяхното желание за реформа и сътрудничество. Предсъединителната помощ е много важна, за да се справят с проблемите, дългосрочните проблеми за развитие. Сега в 2007 е, година, 2013 година 11.5 са милиарда евро са парите, които са заделени за помощ. И комисията започна диалог с всички засегнати страни в, в, диалог, в региона, за да се създадат съответните карти за развитие. Искам да ви уверя, че комисията предприема всички необходими стъпки за подобряване на взаимоотношенията, за да може тяхната економика да се доближи възможно най-много до економиката на Европейския съюз. Искам да поздравя отново докладчика за много добрия доклад, да кажа, че ние споделяме този общ подход. Благодаря, госпожо. Благодаря. И така, благодаря ви. Утре ще гласуваме по този доклад, утре сутринта. Продължаваме с следващия доклад за общата селскостопанска политика и глобално осигуряване на прехраната. Това е доклад на госпожа Марейт Магинес. Има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Бих искала най-напред да кажа, че когато започнах работа по този доклад,